Buenas tardes. Buenas tardes. Silencio, por favor. Добър ден. Запазете тишина, моля. Се реануда la sesión. Започваме нашето следобедно заседание. Преди да продължим с гласуването, един въпрос а, само, тъй като секретариатът ми посочи, че имам една грешка. Това не е много след толкова дълго гласуване. Нещо много а, обикновено. 32-ро компромисно изменение на а, 8 част имаше а, устно изменение, имаше възражение по това устно изменение, въпреки това гласувахме. Това беше моя грешка, не е нещо толкова съществено, но нека да го знаете. Част 8 все едно не е гласувана, тъй като не трябваше да се гласува. 8 част. Все едно не сме гласували тази част. Добре, всички ли са тук? Да? Добре. Преминаваме към гласуване на законодателното предложение, така както бе изменена от а, тази комисия. Започваме гласуването. Започваме. Okay. Ahora sí. ¿Han votado todos? Гласуваха ли всички? има един социалист в повече. Отново, отново. Има един социалист в повече, така че прегласуваме. Vamos, un momento, Един момент. Ще повторим гласуването. No, pongan todas las tarjetas en su sitio. Поставете картите на местата. Готови ли сте? Картите са поставени. Добре, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Се Край на гласуването. Се 15 за, 9 срещу. Апровадо. Приема се. Преминаваме към законодателните резолюции. Параграф 1. Начало на гласуването. Край. Край. Апровада. Приема се. След това баджет 2. Начало. Край. ЕНП има един глас в повече. Приема се. Реги 1. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Отхвърля се. И сега за последно гласуваме преду... законодателно предложение... законодателното предложение в неговата цялост. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край. 14 за, 10 срещу, 2 въздържали се. Приема се. Извинявайте, ще повторим гласуването, тъй като както виждате, ако има 14, 10 и 2, общо имаме 26, сметките не излизат. Има един глас в повече, ще повторим гласуването. Днес вървеше всичко толкова добре, сега накрая какво става? Начало на повторното гласуване. Край. Тринайсет за, 10 против, двама въздържали се. Приема се. Добре, сега след като приключихме, извинявайте, може ли малко тишина? Искам да честитя на докладчика, както винаги правим в такива случаи, и също така да ви благодаря за гласуването, което извършихме и най-вече за тези, които свършиха толкова много работа, за да може докладът да бъде резултат. И естествено на секретарията, хората, които са днес с мен и ако те не бяха свършили работата, която свършиха, до никъде нямаше да стигнем. Благодаря.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 Por favor, la comisión sigue. Моля ви, комисията продължава заседанието си. Мистер Кадек, Милана. <laughs> Господин Кадек, господин Милана. Bueno, seguimos con el... Добре, продължаваме с следващата точка. Точка 9. Стратегия за риболова в Адриатическо и Юнийско море. Както знаете, докладчик бе определен господин Милана. Моля ви тишина. Днес ще осъществим първа размяна на мнения. и ще предоставим възможност на комисията да представи съобщението, което прие декември месец. На първо място обаче ще дадем думата на господин Милана. Моля ви. Ще се опитам да бъда кратък. Това е първата възможност да обсъдим реално този въпрос и да се запознаем с проекта доклада. Ще има и други възможности да водим дискусии по-късно. За какво става дума? Си tratta да inserirsi in un processo che... Опитваме се да се приобщим към един процес, процес, който е дефиниран на различни нива от различни органи в Европейския съюз. Става въпрос за стратегия за риболова в Адриатическо и Юнийско море, за целия макрорегион Адриатическо и Юнийско море. Риболова в този район е доста специфичен. Има следните основни проблема. На първо място съжителство на държави членки, дър... трети страни и държави кандидатки за членство. На второ място дълбочината на морето е плитка и геоморфологичните особености се различават от останалите морета. Средиземно море. Само, че се прилагат същите правила, както за Средиземно море. Ето защо трябва да се положи опит, да се направи опит да се разработи такава стратегия, която да отчете спецификата на района да го превърне в пилотен район, като дефинира политиката за няколко години напред с цел опазване на ресурсите и на рибните видове, за да се избегне криза. Защото наистина положението с риболова е доста тежко. За тази цел през идните месеци ще се опитаме да разработим решения, които да внесем за обсъждане. Да видим как ще подходим от нормативна гледна точка, дали да има някакъв регламент, който да се прилага за района. Ще видим какъв може да бъде евентуалният ефект от действията на Европейския съюз в района на Адриатическо море. Поисках да бъде изготвен този доклад, защото риболова в Средиземно море допълнително се влушава от спецификата на този район, където още по-тежко се чувстват проблемите – Ако има някаква всеобща политика, цялостна политика, която да обхваща района без да отчита неговата специфика, това само влушава допълнително положението на живеещите в района. Извършва се много дребен риболов, но и риболов в по-големи мащаби. Затова и трябва да се опитаме да дефинираме областите, който които искаме комисията да насочи своите усилия. Трябва да проучим различните проблеми. Това е нещо, което трябва да върви в контекста на стратегията за Средиземно море, за цялото Средиземно море. 8 държави членки имат граница с Средиземно море, 14 трети държави имат граница с Средиземно море. Каквато и политика да се реализира по отношение на Средиземно море в Европа, тя очевидно ще има някаква връзка и с тези трети държави. Така, това е доста специфична част от Средиземно море. А иначе, в Средиземно море се включва и Адриатическо, което е място, където можем да проучим връзк, връзката между държави членки и трети държави. Същото въжи и за Черно море. Там също може да се проучи тази връзка. Един сравнително малък басейн – могат да се приемат съответните правила по силата на международни спогодби, риболовни споразумения, без да се включва рибата, обаче, като целта е да се опитаме да управляваме ресурсите на трети държави, защото начинът по който те управляват своите ресурси се отразява и на Европа. Надявам се, че ще се установят добри взаимоотношения между Европейския съюз и тези трети държави. На следващо място, нещо по-конкретно, това море е добра основа за провеждането на експерименти с устройството на морски територии, нещо, което се визира в последните коменти и на парламента, и на комисията относно интегрираната морска политика, устройството на морски територии ще придобива все по-голямо значение. Въпросът е обсъждан по редица поводи и мисля, че най-накрая трябва да се захванем реално за работа, да видим кои са най-добрите зони за риболов, зоните, където не трябва да се извършва риболов, зоните за аквакултури, зоните, където най-удачно могат да се използват системите за транспорт, координацията на различните съществуващи платформи, да речеме и базите за производство на енергия. Основното предизвикателство е да осъществим връзката между всички тези елементи, за да може комисията бързо да разработи проект, с който парламента да се запознае подробно. Относно аквакултурите, в предложението за реформа на комисията са предвидени сериозни промени в това отношение. Ако не намерим най-доброто средство да осигурим устойчивост на тази дейност, най-вероятно просто ще бъдат изгубени изцяло аквакултурите или те ще се развиват от трети държави. Трябва да създадем всички необходими условия за да направим така, че да въжат е, правилата на Европейския съюз, те да се съчетават и с устройството на морските територии, нещо, което определено изисква инвестиране. В Европа произвеждаме 2,5 милиона тона риба от аквакултури, използваме, консумираме 5 милиона, което означава, че се осъществява внос. Това може да създаде редица проблеми, които вече са обсъждани в комисията. И така, днес просто исках да проведем обсъждане Интересно ми е да чуя какво мисли комисията. Се надявам и колегите да повдигнат интересни въпроси, които да помогнат на работата ми. Всички преследваме една и съща цел, а именно да постигнем възможно най-добър напредък по въпроса. Ще дам думата на комисията, след това и на депутатите, които искат да вземат думата. Енадия. Никой ли не иска да вземе думата от името на комисията? <laughs> <laughs> sorry, I didn't quite understood you. Thank you very much. Не разбрах, че ме давате думата. Благодаря. На 3 декември Комисията публикува проекта за стратегия за района, за който говорим. Тя се основава на задълбочени дискусии с местните органи и с заинтересовани страни. Бяха проведени три семинара през 2012 година в Атина, Портохус, Словения и Триесте. Триест. Това съобщение е само началото. След това ще преминем към изготвяне на съдържанието на плана за действие и определене на, дефини... на приоритетите през следната година. Както знаете, план за действие е документ, който непрекъснато се актуализира и доработва. Миналата седмица Европейския съвет даде мандат на комисията да разработи макрорегионална стратегия за Адриатическо и юнийско море – в съобщението ясно се казва, че ако държава членка реши да помоли комисията да изготви стратегия на Евросъюза за Адриатическо и Ниско море, тази морска стратегия ще бъде първият елемент. Стратегията се крепи на четири стълба – сред които по безопасна среда, по-здравословна морска среда, отговорен риболов. Стълбовете трябва да залегнат в приоритетни области със съответни действия и мерки, по които може да се осигури финансиране от новата стратегия на Европейския съюз за регионална и структурна помощ или по програма Хоризонт 2020. Това са някои от възможните източници за финансиране. Други възможни такива източници също могат да бъдат намерени като международни финансови институции. Тук се включва и частни инвестиции, инвеститори и механизма за западните Балкани. След като се изяснят линиите за сътрудничество, започват вече да се появяват конкретни идеи и проекти. Ние ще разгледаме какви са приоритетите от предложението и ще определим основни проекти. Целта е да има ясен акцент, да не се опитваме да разводняваме усилията, като се опитваме да работим по всичко. Ще се спра на някои от нещата, които каза господин Милан. В първия стълб аквакултурите са един от секторите с най-голям потенциал в района на Адриатическо и Ниско море. Аквакултурите са най-бързо растящият е, сектор в хранителната промишленост през изминалото десетилетие. За разлика от световната тенденция, производството в Европейския съюз буксува. Има ограничения, които въжат за всички държави от региона. Трябва да разпространяваме информация за планиране и устойчивост, трябва да позволим да се развиват аквакултури офшор, в офшорни дейности, където има по-малко конкуренция и по-малко отражението върху околната среда. Необходими са и повече изследвания. Недостатъците на системата за риболов в Европа са добре известни. Ние предлагаме решение с реформата, повишаване на добавената стоеност на рибни продукти, най-вече за дребния риболов, заедно с производители, заинтересовани лица и местни инициативни групи, подобряване на информацията за пазара и насърчаване на сътрудничество между научните среди и бизнеса в сектора. Сред мерките, които могат да се предприемат по линия на стратегията са пазарни стратегии за обособяване на местните продукти, регионални изложения, насърчаване и популяризиране на по-малко известни видове, местни видове, местни продукти. Според мен няколко са поне причините, от които района може да извлече ползи от стратегията. С тази стратегия ще имаме възможност да набележим възможностите за растеж с оглед спецификата на този район. На 8 октомври в Кипър държавите членки приеха морска програма, с която да се насърчи изпълнението на стратегията за растеж за 2020 година. С приятата декларация държавите членки се призовават да засилят сектора на туризма и транспорта като същевременно по-малко разработени сектори трябва да се отворят за нови възможности. Например, нови технологии за полезни изкопаеми, възобновяеми същества на, на енергия или новаторски техники за развитие на аквакултури. На второ място, при регионалното сътрудничество специфичните потребности на местното население ще са в самата основа Подобни стратегии са много полезни средства за реализиране на субсидиарността, тъй като мерките на Европейския съюз се насочват към реалните потребности на местните граждани. Стратегията дава най-възможни ползи на фона на инвестициите. С подобна стратегия се осигурява по-добра връзка между сектори и дейности, при условие, че в транссекторните политики залягат едни и същи основни цели. А, що се отнася до риболова по-конкретно, в съобщението за инициативи в Адриатическо и Юнийско море се определят следните приоритети. Устойчиво управление на риболова, включително разработване на годишни планове и мерки за морските защитени зони в широкия смисъл на, широкия смисъл на понятието – устойчивост и възвръщаемост от риболова чрез привличане на заинтересованите страни при предприемането на мерки, изготвянето на планове за устойчив риболов, подобряване на спазването на правилата, спестяване на ресурси, улесняване на обмена на информация, засилване на сътрудничеството при контрола на риболовни дейности. И на последно място научно сътрудничество в сферата на риболова, като целта е да се посрещнат по-добре потребностите в сектор на аквакултурите и риболова. Наистина много трудно да се изгради една макрорегионална стратегия. Високо ценим ролята на парламента в това отношение, както вече видяхме в случая с Атлантическия океан. Очакваме да видим какви са вашите предложения, като сме готови да продължим участието на заинтересовани лица в този процес. Госпожа Мейснер. Благодаря, господин председател. Аз вече познавам господин Милана и от други дебати аз не съм в дълго време от комисията по рибно дело, но вече доста пъти сме говорили за тези въпроси. Тук също говорим за нещо, което трябва да се разглежда като интегриран подход. Да, ние сме в комисията по рибно дело, но рибното дело е част от интегрираната политика по морско дело. И знаем, че в бъдеще, по-специално когато говорим за Юнийско и Адриатическо а, море, а, операторите в а, тези морета трябва да действат съгласувано. Виждаме економическите възможности от а, тази интеграция в а, регион, в който наистина има криза, регион, който има нужда от съставане на нови работни места и както казва докладчикът а, с залагане на офшор, други морски дейности, включително и риболова, защото в момента в този регион има криза. Току-що гласувахме реформата на опор, но всички виждаме, че трябва да се постигне възстановяване на устойчивите запаси. Трябва да мислим за бъдещите поколения, които също заслужават да могат да упражняват риболовна дейност. Това е много важно. Най-вече в Средиземно море – знаем, че границите между определени държави, между държавите са доста размити. Както каза господин Милана, участват и трети държави. Трябва да видим каква област покрива, каква област експлуатира всяка една от държавите. Докладчикът сподели, че е нужно да се насърчава и аквакултурата в определени области има планове, които се опитват да съвместяват различни дейности, аквакултура, енергия. Целта е насърчаване, насърчаване на всички дейности и да не забравяме устойчиво рибарство. Аквакултурата е, интег... е неразделна част от а, синия, синият растеж, така наречения син растеж. Знаем, че 50% от потреблението на, рибар, на, от потреблението на тези продукти идва от аквакултурата. Аз мога да говоря още дълго, дълго, но спирам до тук. Да, да, аз ще ви напиша нещо. <laughs> Ще ви изпратя всички тези неща а, през 2013 година в писмен вид, защото ми се струва съществена тема и за мен е удоволствие да работим заедно. Председателят, благодаря. Сега госпожа Фрага. Въпросът ми е много лесен. Говорим за морска стратегия за Адриатическо и Юнийско море. Но в точката на дневния ред не знам дали това е а, точното заглавие или не. Говорим за стратегия за риболова, така че за мен е малко объркващо. Ще говорим само за риболов или е нещо по-общо и обхваща морска стратегия? Вие през цялото време говорихте за морска стратегия, комисията също говори за морска стратегия, но заглавието говори за стратегия за риболова. Така че бих искала да разбера какъв е обхватът на този доклад, това за да може на мен нещата да са ми по-ясни. Благодаря, госпожа Фрага. Мисля, че докладчикът е този, който ще даде най-точен отговор. Господин Милана. Non so se devo rispondere solo a questo oppure eh, se ci sono altri colleghi. Не знам само на този въпрос ли да отговоря или да коментирам. Не знам, госпожа Фрага, дали ще иска думата още. Ако не, можем да дадем думата на комисията. И накрая вече ще върнем думата на докладчика, господин Милана. Така че комисията има думата. Благодаря. Нашето известие е с един по-широк обхват. Не се свежда единствено до стратегията в областта на риболова. Това е един от четирите стълбове, които вече споменах, така че наистина можем да говорим за включване на аспектите на риболова в една по-широка стратегия за морското дело. Що се отнася до риболова, разбира се, трябва да си даваме сметка за дейността, която извършва Общата комисия за риболова Средиземно море. В рамките на този форум ние също се опитваме да разработваме методи за по-добро управление на ресурсите на регионално равнище. И тази година възнамеряваме да предложим един размисъл за въвеждането на планове за дългосрочно управление в Адриатик и особено за дребните океански видове са особено важни в Адриатическо и Юнийско море. В тази връзка можем да се възползваме и от възможността, предвидена от регламента за Средиземноморието, така че да предложим европейски планове за дългосрочно управление. Такава възможност вече се предвижда от регламента. И това определено е област, в която европейското планиране има място, както казах, особено за по-дребните океански видове. А, там много неща а, могат да се направят. Както вече казах, ние сме добросъвестния посредник в случая. Следователно трябва да се осланеме на държавите членки, на заинтересованите страни на място, да, да внасят предложения. И вие, разбира се, може да сте ни от голяма помощ, като се опитвате да насърчавате дебата на местно равнище. И разработването на идеи по определените приоритети, за чието пък осъществяване бихме могли да разчитаме на средствата е, вече от новия финансов период. Господин Милана, искате ли да кажете няколко заключителни думи? Известно бъркване настана, мисля. Моят доклад ще се свежда единствено до риболова в Адриотическо и Юнийско море. Разбира се, доклада е по наша инициатива. Междувременно комисията беше наше знание. Публикува стратегия все за същия регион. Така че тук имаме два различни документа – а другият е, документ, представен току-що от е, комисията, е основа за едно засилено сътрудничество с комисията. И един а, е, а, документ посветен на, на, на морското дело с а, значит допълнителен елемент риболов в него, сега е, е поместен в комисията за транспорта. Е, е, имаше известни известно съперничество, трябва да кажа. Но, но нека да сме наясно. Документите са два, документите са различни. А, ние, разбира се, ценим а, а, инициативата на комисията. И тук просто става дума за едно щастливо стечение на обстоятелствата. Е, някак можем да кажем, че извадихме късмет. От една страна нашия доклад, от друга страна известието на комисията. Но моят доклад, що се отнася до него конкретно, ще бъде посветен единствено на е, рибното стопанство, на риболова в е, Адриатика и в Юнийско море. Е, разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това, което върши останалата част от Европейския съюз и ако има успорени инициативи, естествено трябва да взаимодействаме с тях. Значи, говорим за заинтересованите страни, за економическо развитие, за риболова, но и, и думичка няма в документа за отношенията с трети страни, които не членуват в Европейския съюз. А относителното значение на тези трети страни е невероятно във въпросния регион. Можем всичко да правим от към италианска, от към словенска страна за устойчивото развитие. Ако обаче в съседство имаме страна, която фактически унищожава природните богатства – всичките ни усилия ще бъдат на халус. Нали? Тези трети страни се впускат в нелоялна конкуренция и още повече продукцията <coughs> от техния риболов постъпва пряко на нашия пазар. И това е един много съществен елемент, който комисията е подминала почти не се говори за, за трети страни. И, и говоря напълно откровено. Не можем да оставим нещата само на международните конвенции. Нали, не, не, не може. Имаме някакъв международно правен акт и да се осланяме единствено на него. А, значи, ние сме 8 държави членки, пряко заинтересовани, обаче общо страни по конвенцията са 49. И, и, и всичките ни усилия биха били напразни, ако си затваряме очите за дейността на другите страни. Северна Африка, например, Имаме много инициативи за, за регионалното сътрудничество. Но, но пак не можем да не се съобразяваме с действащите правила. Така, това колкото до, до доклада, до моя доклад, очаквам с нетърпение коментар на колегите, да се надяваме, че предстоящите празници няма да им попречат. Разбира се, аз ще очаквам коментарите да постъпят едва след празниците и си се възползвам от възможността да ви пожелая весела коледа и честита нова година. Разбира се, ще взаимодействам тясно с докладчиците в Сянка и, и накрая ще формулираме конкретни предложения за, за дейност, така че риболова да не е просто един от, от хилядите начини за експлуатиране на, на Адриатическо и Юнийско море и на региона, а по-скоро една стратегия за стимулиране на, на риболова и аквакултурата при пълно зачитане е, на е, съображенията за, за околната среда, за опазването на природните богатства. И понеже до сега съществуващата уредба не отговаря в достатъчна степен на тези очаквания. Така, и за мен беше голямо удоволствие да, да, да разменим мисли с комисията. Днес, сега се захващам за работа. Очаквам а, а, коментарите на колегите и, и те, разбира се, ще бъдат добре дошли. Преминаваме към следващата точка от дневния ред изменение на регламент 850 наклона на черта 98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми. Това е моментът, в който ще чуем изложението на комисията. Доклад, който бе предоставен за изготвяне на господин Николеско, който не е сред нас, но така или иначе давам думата на комисията. А кой ще се изкаже от името на комисията? Uh, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Ще се опитам накратко да представя проекта. Той е част от общия преглед на правното достояние на Съюза с оглед на прекатегоризирането на правомощията, е, с които разполага комисията по новата схема на делегирани и изпълнителни. Проектът се свежда до изменение на регламент 850 от 1998 година за опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми в съответствие с е, разпоредбите на договор за функционирането на Европейския съюз. Значи тук става въпрос единствено за съгласуване по договора. Чисто техническа процедура. И е, измененията, които представяме, не фигурират в предходния текст на комисията по е, регламент 1445. Та какво предлага по-специално комисията тук? да се прекатегоризират правомощията на комисията, разделяйки ги на делегирани и изпълнителни. По делегация предлагаме да се урежда разделението на регионите на територии, изменението на правилата за определени съчетания от големини на, на мрежи, техническо като описание и, и методите на, на използване на е, разрешени е, приспособления към риболовните мрежи, съответно, доколкото би било възможно, до 8-метровите риболовни съдове да използват бимтралове. Както и е, по отношение конкретно на набора на, на млади екземпляри. Това по делегация. Що се отнася до изпълнителните правомощия, предлагаме те да, да обхващат техническите правила за измерване на окото на мрежата, включително квадратните мрежи и големината, дебелината на влакното. Техническите правила, свързани с материалите или, или с приспособленията, които се прикачват към мрежите за вариране големината на окото, технически мерки в случай на конкретно издадено разрешение за използване на бимтралове, технически мерки за мощността на двигателите и накрая мерки за опазването на запасите при неотложна необходимост. Значи, според нас това е просто техническо упражнение. И се надяваме парламентът по-скоро да, да ни съдейства да приключим работа по това предложение. Господин Николеско не е тук. Някой депутат? Господи... Госпожа Томас. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих искал да приветствам усилията на комисията за хвърляне повече светлина по отношение на това разделение на делегирани и изпълнителни. Специално в четвърта точка от преамбюла се предвижда комисията да проведе вътрешни консултации с оглед подготвителната работа за приемане на актове по делегация – тази точка от преамбюла, във всеки случай, струва ми се, би вдъхнала увереност на съвета, що се отнася до делегираните актове и ще даде възможност да се преодолее е, междуинституционалната безисходица, в която се намираме. Но аз имам един въпрос по 45-ти член. За този член се вижда, че при неотложна необходимост, както и тогава, по не, при неотложна необходимост, може да се използва или делегирани, или изпълнителни правомощи. И аз питам комисията как на практика си представя това да стане. Значи това ще бъдат някакви допълващи или кумулативни актове. Това, това също не е без значение. Никой друг няма да се възползва от думата, така ли? Комисията за отговор. Ако правилно съм разбрала въпроса, той се отнася за разграничаването на делегирани и изпълнителни в зависимост от обстоятелствата. Делегираните се отнасят за изменения на запасите, но, но не непосредствени като тенденция. И вече, когато имаме сравнително неотложна необходимост, предлагаме също да се регламентира по, по изпълнителни актове. Дали, дали това е, удовлетворява госпожата задала въпроса. Във всеки случай аз съм готова да обсъдя и, и двустранно с нея това. Благодаря много. Други изказвания няма. Преминаваме към следващата точка 11. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз. Миналият месец бе възложено изготвянето на доклада и днес господин Ривелини би трябвало да ни запознае с своя доклад. Преди това да ви кажа, че до 3 януари по обяд е срокът за внасяне на изменения по този доклад. Така че господин Ривелини има думата. Благодаря. 3 януари, значи, по обед. Това е ден след празниците. вече малко странно, но така или иначе. От върхморските страни и територии се намират в Атлантическия океан, в Антарктика, в Карибския, в Индийския, в е, Тихия океан – това са острови, които конституционно са подчинени на Дания, Франция, Холандия и Великобритания. Европейският съюз възнамерява да преразгледа основните принципи, които уреждат отношенията с тези отвъртморски страни и територии с оглед тяхната специфика. В това число попадат теми като е, управление на крайбрежните зони, предвид е, социално-економическия баланс, е, развит на аквакултурата, риболова, туризма, възобновяемите енергоисточници, добива на суровини и материали. пари marittimi, questa cooperazione, questo nuovo accordo Що се отнася до морското дело, благодарение на новото споразумение ще се насърчават биотехнологиите, свързани с морското дело, енергетика и, и океанография, наблюдение на морската екосреда. Що се отнася до устойчивото управление на рибните запаси, новото споразумение би следва да се основава като принципи на отговорното управление на запасите, както тяхното опазване. При редовни консултации между страните по споразумението с цел управлението на биологичните ресурси което включва обмен на информация за тяхното състояние. Що се отнася до риболова, Европейският съюз следва да <clears throat> оказва по-голяма подкрепа за наблюдението и контрола, проверките и, и налагането на контролни мерки, за да се противодейства, доколкото е възможно, на незаконния, нерегламентиран и безотчетен риболов. Надяваме се също така да развиваме добро сътрудничество в рамките на регионалните риболовни организации с цел именно противодействие на незаконния риболов. Всъщност незаконният риболов е една от най-големите заплахи за е, устойчивостта на, на запасите и опазването на биологичното многообразие в световните океани. Също така трябва да развиваме сътрудничество между ЕС и ОСТ за противодействие на незаконния риболов. И именно в тази част аз предлагам изменение по член 9 точка 2 буква Б. Надявам се колегите да се запознаят внимателно. Някой желая ли да вземе думата? Комисията? Добре, по отношение на внасянето на изменения, проблемът е, че гласуването в комисията е предвидено за 21 януари, тъй като в 9 ще се гласува февруари месец. Така че и ако не е така, няма да имаме време, а пък март месец трябва да се гласува и в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка, разни въпроси. Няма нищо, което вече да не сме обсъждали. Ако някой има конкретен въпрос, по разни въпроси, нищо. Съобщение на председател... А, госпожа Фрага, не. Така, точка 13, съобщение на председателя относно решенията взети от координаторите. Госпожа Фрага, кажете. Гледам решенията тук има а, решение за изслушване по една програма. Струва ми се, че а, не е балансирано това предложение. Най-важният проект, който освен това е финансиран от комисията, е тип Фишман – и той дори, но дори няма представител на този проект тук. От друга страна, Ермиони е включен. Аз нямам нищо против този проект, но за мен той не е толкова интересен, като големият проект Deepfish Mar. Така че много бих искала, ако има представител тук на Deepfish Mar и също така проектът за изменение единственият проект, който предвижда изработването на мапинг. Това са основни точки, които ни дават възможност да действаме с един и същи критерии. Няма да критикувам какво точно е включено, но просто искам да бъде разширено, за да може да имаме по-подробна, по-сериозна информация. Искам представител на голямата програма, която се финансира от а, комисията и също така програма Мерита, която се занимава с мапинга на цялата зона. Благодаря госпожа Фрага, госпожа Томас. Аз подкрепям предложението на госпожа Фрога. Нищо повече. Госпожа Ловен? Само да кажа, че за тази програма се знае вече повече от две седмици. И, а, съгласуване е с координаторите. Координаторите са известени, т.е. цялата процедура е изпълнена. И всички са за. За а, програмата на въпросата проява. Според мен няма нужда сега да правим, да внасяме промени. Трябва да си следваме календара един въпрос. Никой не е казал, че процедурата не е следвана. Имаше предложения от страна на групите, имаше седем предложения, едно отпадна, останаха шест, така че не е това проблемът. Мисля, че никой не е споменал този проблем. Поне, доколкото разбрах от госпожа Фрага, не иска да се променя това, което вече е включено. Това, което иска е да се включат две точки повече, за да може информацията да бъде по-сериозна и по-задълбочена. Единственото, което аз не знам е дали от финансова гледна точка би могло да бъдат включени още двама представители, още двама души. Така че никой не иска да се правят изменения по това, което вече е представено. Просто да се включват още двама представители. От техническа гледна точка би ли имало проблем? Bien. Добре, госпожа Ловин. Don't think it's a correct procedure. Не, не, не е правилно според мен да се отказваме от вземането на решение тук, а пък сме какво? Шест души само членове. Координаторите в пълния си състав са взели решение. Аз не виждам как бихме могли да се отклоним от това. Добре, решенията на координаторите след това се поставят пред цялата комисия, пред всички членове на комисията, така че колко сме тук, това няма значение. В момента за нещастие има само шестима депутати и това е нещо обичайно за нещастие. И няма нито един заместник председател, естествено. Така че решенията, съобщенията на координаторите се представят пред комисията, за да може да се дебатират. Така че самата комисия е тази, която може да взема решения. Така че няма значение колко са депутатите. Ние при всички случаи имаме правомощия да вземаме решения, независимо от състава ни. Така че според мен има направено предложение, можем да го гласуваме, така както се прави в такива случаи. Ако няма технически проблем, изглежда, че няма такъв технически проблем, имаме предложение да бъдат включени още двама представители. Кой е за? Извинявайте. А, извинявайте. Аз не съм нито за, нито против. Просто четях един документ и не знам точно какво трябва да гласуваме. Има предложение за включване на още двама души. За техническите служби това е нещо, което може да се осъществи и сега трябва да гласуваме, така ли? Да, точно така каза председателят. Без да изменяме това, което вече е включено. Просто да поканим още двама души. Кой е за това предложение? Против? Въздържали се? Добре, мисля, че това предложение се приема. И ще бъдат а, включени двамата представители, които бяха предложени. Друг а, въпрос, а, свързан с, с заседанието на координаторите, няма. <laughs> Няма други въпроси. Следващото заседание ще бъде на 21 януари и на 22 януари. Няма повече въпроси за обсъждане. Благодаря ви. Възползвайте се от празниците, за да си почините и да дойдете с възобновена енергия следващата година. Весели празници на всички! Всички, включвам всички присъстващи и преводачите.